Следващата точка в дневния ред е устен въпрос образование за деца в извънредни ситуации и е, дългосрочни кризи. Въпрос, е, който е в ресора на Комисията по развитие. Думата има госпожа Макабан. Радвам се, че решихме днес да обсъдим този въпрос, защото днес, колеги, има какво, е, за какво да се радваме. Днес приехме бюджет и когато приехме този бюджет, постигнахме договореност по едно от основните искания на резолюцията, която ще се гласува утре, а това е да се повиши бюджета за образование и то с 26 милиона. Това е цифра, която предложихме в Комисията за развитие. Искам да поздравя докладчика. Това е сериозна стъпка към целта от 4%, към която всички се стремим. Като част от общия бюджет за хуманитарна помощ знаем, че че всички в тази зала държат много на този приоритет. Това е приоритет за комисаря Стилянидес. Приоритет е за много колеги, в това число от пете звезди. Благодаря за вашата подкрепа. Когато посетих Турция с Комисията по развитието в страна, началото на есента, разбрах защо е необходимо да вложим пари в образованието. Посетих беженски лагер с 17 000 души, посетих много общности и там осъзнах какво означава е, едно семейство да напусне дома си и да започне означава, какво означава една страна да приеме стотици хиляди беженци и да им предложи образование. Проектът, е, организиран от УНИЦЕФ и други организации в Караманарас е, е много добър. Уницев организира училища, плаща на сирийски учители, за да преподават. Образованието е по сирийска учебна програма. Всъщност, това, което се осигурява, не е само образование, а чувство за нормалност. Травмите са огромни, но в училището има чувството, че са нормални, като всички останали. Европейски съюз осигурява карти, игри и така нататък. Има един въпрос, който ме притеснява и това е какво ще стане, когато децата станат на 16, 17, 18 и искат да продължат образованието си. Ето тук трябва да направим нещо. Срещнахме се с младежи в Южна Турция, които са загубили надежда. Те са имали планове да продължат ученето си, но те не виждат перспектива. И това са младежите, които се качват на лодките и рискуват живота си, за да прекусят Средиземно море. Мисля, че има какво да направим. Стипендии и така нататък. Посланието на нашата резолюция е пределно ясно. Господин комисар, знам, че сте запознат с проблема, бариерите между хуманитарната помощ и средства за развитие. Знам, че искате да премахнете. Имаме глобални цели. Има нужда от работа, особено в страни, в които ситуацията е много несигурна. Има един милиард деца, които живеят в райони на конфликт в цял свят. Колегата Енрик е, ще работи по доклад. Необходимо е да привлечем подкрепа за повече финансиране. Благодаря за подкрепата. Да се надяваме, че можем да надградим върху това, което постигнахме днес. Благодаря, госпожо докладчик. Време е за Европейската комисия. Господин да, заповядайте. Уважаеми колеги, много се радвам, че обсъждаме тази точка точно днес. Линда, много ти благодаря за подкрепата като председател на Комисията по развитие. Искрено вярвам, че образованието на децата, намиращи се в извънредни ситуации или в ситуации на, в продължаващи кризисни ситуации, е изключително важно. Но трябва да защитим децата, за да може те да имат по-добро бъдеще, по-сигурно бъдеще. образователните спешни ситуации са от голямо значение за комисията и за мен лично. Знам, че е, темата е един от основните приоритети за парламента като цяло, както Линда вече подчерта така красноречиво. Вашите действия показват това. Работим заедно и съм изключително благодарен за вашата подкрепа. Отново благодаря ви. Всички сме съгласни, че образованието е основата на всичко. Това е най-силният щит, който може да защити уязвими деца от радикализация и срещу принудител, принуждаване да стават деца войници, да стават членове на екстремистски групи, защитаващ ги от принудителни бракове, защитаващ ги от потребността да станат мигранти по опасни мигрантски маршрути. Виждал съм това с очите си. Най-скоро това беше в беженските лагери в Йордания или Ливан и по границите на Сирия. И за мен е напълно ясно. Тези хора имат нужда от подкрепа не само за основните си потребности, е, не само за храна и за подслон. Те имат нужда от достоинство, имат нужда от надежда, от действително бъдеще за децата си. Както съвсем правилно подчертавате в резолюцията си, по-малко 2% от световния бюджет за хуманитарна помощ е посветен на образование – в времена, в които имаме 16 милиона беженци и вътрешно разселени лица. 60 милиона, извинете. Днес 34 милиона деца не ходят на училище поради извънредни ситуации и кризи. Това трябва да се промени. Не можем да продължим по обичайната процедура. Необходими са нови подходи. Образованието не е... не трябва да остава на втори план – образованието защитава децата и по този начин засилва сигурността. И предлага решение на един от основните корени на миграцията. Хората не напускат домовете си, защото нямат само защото нямат храна и подслон. Те ги напускат и в търсене на образование. През последните години увеличихме бюджета от символичните 2000, 2 милиона евро през 2012 година. Тази година достигнахме 11 милиона за образование. Това е близо 1% от нашия бюджет за хуманитарна помощ. А сега трябва да направим повече, много повече. по-рано тази, по тази година поех ангажимент да има пренасочване на средства през 2016 година, за да се постигне целта на ОНЕ от 4% до 2019 година. Горд съм, че мога да съобщя днес в тази пленарна зала, че 4% могат да бъдат постигнати още следващата година. Това не е мое лично постижение. Това е и ваше постижение. Защото нямаше как да постигнем тази цел без вашата силна подкрепа, без вашето предложение да се задалят допълнителни 26 милиона евро, както Линда спомена, от европейския бюджет за тази конкретна цел. И вашите действия, вашата водеща роля действително промениха нещата. Изключително съм ви благодарен за това. и мога да ви уверя, защото съм го виждал с очите си, всяко евро инвестирано в образование в спешни ситуации е, е евро инвестирано в мира. Работя заедно с колегите си Ханса и Мимица, които правят много, за да се предостави образование на деца в спешни ситуации. Знаете как работят фондовете в Ливан, Йордания, Турция и коридорите през Западните Балкани, чрез създаване на официални и неофициални училища, с работа с партньорите ни на място. Това е много важно – всички вие много добре знаете, че действителното въздействие на неформалните училища може да е огромно. Имаме една обща отговорност и тя е на всяко дете да дадем светло бъдеще. Това е от огромно значение и за това трябва да подновим колективния си ангажимент да няма повече загубени поколения деца. Благодаря. Е, Евхаристо, Благодаря за впечатляващото изказване, господин комисар. Време е за представители на политическите групи от името на НП. Господин Иващир, две минути. Господин председател, 37 милиона деца, които живеят в региони на кризи, не посещават училище. Конфликти, които продължават средно 10 години. И това означава, че имаме едно цяло загубено поколение – често се посочва, че образованието е рецепта за добро бъдеще. Какво е бъдещето на тези деца и какво е бъдещето на страните, в които живеят? Тези страни не могат да чакат докато се приключат конфликтите. Децата също не могат да чакат и не бива да им се дава оръжие в ръцете. Всеки има право на образование без оглед на обстоятелствата и това служи за осигуряване на мир и стабилност. Това всъщност е една от най-добрите инвестиции в бъдещето. За Европейската народна партия образованието на децата в е, изваредни ситуации продължителни кризи е приоритет в хуманитарната помощ. От името на НП приветствам усилията на комисар Силианидис, който прояви голям ангажимент за увеличаване на средствата за тази цел. Съответната инициатива на Европейската комисия ще се погрижи 1,5 милиона души да се ползват от образователни проекти в 26 страни. Приветствам резолюцията, приветствам също и много доброто управление и работата на госпожа МакЕван, председател на Комисията по развитие. Също така приветствам и увеличаването на бюджета до 26 милиона евро, милиона евро за образование на децата. От името на социалистите и демократите, господин Енрике Гуереро Салон. Една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Ние чухме добри новини. 26 милиона допълнително в новия бюджет са отпуснати за децата в извънредни ситуации. Утре ще бъде прията резолюция, която подкрепя 4%, които комисаря току-що обяви. Следващият месец ще приемем доклада за срещата на върха в Истанбул по хуманитарни въпроси. Но при толкова много добри новини има и големи проблеми. Как ще успеем да помогнем на стотици хиляди деца в една подобна ситуация? Това е важно. Помощта е важна за бъдещето на тези деца и за бъдещето на обществата, в които живеят. Образование, познание, това е единствената неизчерпаема енергия. И обществата, които нямат достъп до знанието, ще се провалят в бъдеще. Трябва да подкрепяме образованието на децата, защото това означава подкрепа на техните семейства и подкрепа на напредъка в техните общества. Да, груп. От името на групата ЕКР госпожа Яна Житнянска. Една минута. Благодаря, господин председател. Десетки хиляди деца не могат да ходят на училище заради военен конфликт. Образованието не е приоритет за страни в конфликти. Бюджета за образование е тревожно нисък. Тези деца не ходят на училище. Това може да бъде променено от нас. Има програми, които работят в различни страни. В Словакия, например, има фундация която дава възможност да се помогне на най-малко едно дете. От името на Ауде госпожа Беатрис Басера бастерецке Благодаря две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, в началото на мандата на комисията аз искам да благодаря за създаването на проекта, който спечели Нобеловата награда за мир. Тези средства наистина са добра инвестиция в полза на много деца. Искам също да приветствам и усилията на комисар Стилианидис за увеличаване от 2 до 4% до 2019 година. Радвам се, че той каза днес, че ще успеем до 2016 година да постигнем това. Ако наистина желаем да постигнем тази амбициозна цел, това е заложено и в плана за действие 2013 година, трябва да увеличим не само финансирането, а трябва да дадем и отговори е, с дългосрочни програми за устойчиво развитие. Планът за действие 2030 година е насочен не само към развиващите се страни, но и към всички нас. Искам само да попитам ние, държавите членки, постигаме ли целите, които сме набелязали във връзка с образованието на бежанците. На бежанците ние трябва да предложим същите възможности за образование, както на гражданите на нашите страни. Трябва да създадем образователни коридори, ако мога така да се изразя. Трябва в най-ранна възраст да интегрираме децата и младите хора, които идват в нашите училища, университети, за да могат да се върнат възможно най-скоро към нормалната ситуация можем да хвърлим мостове към сътрудничество, към развитие, Искам в края да кажа едно изречение, което е в преамбюла на Конституцията на ЮНЕСКО от 1944 година. Войните възникват в главата на хората. Е, всъщност от главите на хората трябва да тръгне пътя към мира. Благодаря. Благодаря. От името на Обединената левица. Госпожа Лола Санчес е, Калдентей. Минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ние се отнасяме положително към резолюцията да се използва европейско финансиране за подкрепа на образованието за деца при извънредни ситуации, продължителни кризи. Става дума за стотици хиляди бежанци, които бягат от войни в Африка и Близкия изток. Бъдещето зависи от това дали децата са получили образование в страните, които са ги приели. През 20 век в Европа е имало много мигрантски потоци, предизвикани от войни. Не сме съгласни с приватизацията. Ние смятаме, че трябва да има плурализъм в публичното образование и смятаме, че тези средства трябва да отидат в общественото образование средствата, трябва да подобрят качеството на общественото образование. Това е най-добрата гаранция за намаляване на неравенството във всяко общество. Благодаря. Благодаря от името на зелените госпожа Хайди Хаутала за една минута. Благодаря, господин председател. Много е важно това, че наскоро се обръща повече внимание върху въздействието на конфликта върху хората и техния живот. Успяхме да стигнем до заключението, че хората, които живеят в, при извънредни ситуации, в конфликта, са лишени от това, което е необходимо, за да възстановят живота си, ако ситуацията се върне към нормалното. Всъщност ние не знаем колко време ще живеят хората в лагери и трябва да им осигурим надежда. Съгласна съм с комисаря, който каза, че има нужда от формално, неформално образование. В един лагерите в Йордания видях, че има училище за момчета и момичета там. So let's hope that uh, this 4% that the Commissioner has promised already next year. Точно създадено беше цирково училище, което развива умения и дава възможност на младите хора да се учат на много качества и да разчитат на телата си. Благодаря от името на Европа свобода и пряка демокрация, господин Найтан Джил. Благодаря много. Образованието е от решаващо значение за бъдещето на всяко едно дете. Това е факт. Но качеството на образованието, което едно дете получава, също е от огромно значение в развиващите си страни. Има все повече частни училища, тъй като правителствата не успяват да предоставят добро образование. В Найроби 120 в един от кварталите на Найроби има 120 частни училища. Някои струват само долар на седмица. Това е отлично ново развитие. Правителствата и неправителствените организации обаче смятат, че частното образование трябва да се обесръчава. Всъщност то би могло да предостави на много повече уязвими деца образование. Нека да спрем да даваме на корумпирани правителства нашите пари, за да организират образование и да насърчим предприемачеството в развиващите се страни. Едно по-добро образование ще сложи край на цикъла на бедността. Благодаря. Okay, uh, Uh, accept... Приемате ли въпрос с синя карта от госпожа Хаотала? Пропис. Заповядайте, госпожо Халтала. Разбира се, че имаме нужда от частни ресурси за образование. Господин Гил даде добри примери за това, но не смятате ли, че все пак трябва да се погрежим на развиващите се страни да съберат достатъчно средства от данъчно облагане и други източници, за да могат да предоставят и държавно образование. Не смятате ли, че подкрепата за правителствата чрез глобалното партньорство в областта води до много добри резултати, защото целта е да се постигне високо качествено образование за децата? Разбира се, е важно да се развива економиката в страните от третия свят. Така, това е единствения начин да се преодолее бедността, а корупцията е един от на, е, най... Една от най-големите пречки всъщност. Тя взема хляба от хората и го дава на корумпираните служители. Има много начини, по които може да се подобри положението в страните от третия свят – е, образованието е една от областите, в които трябва да оставим нещата да се развиват естествено. Силвия Коста, минута. Имате минута, заповядайте. президент. Благодаря, господин председател, господин комисар. Много е важно, че днес потвърждаваме, че децата и имат право на образование, дори и когато са, са беженци. Като че ли го забравяме, 10 милиони са децата беженци. В Турция, Йордания, Ливан много от тях са загубили години. Знаем, както и вие казахте, че достъпа до образованието и психологическата подкрепа не е е, нещо второстепенно, а задължително. То е инструмент за борба срещу радикализацията и елемент на планиране на бъдещето за тях и техните семейства, независимо от е, ангажимента на различни НПО и е, учители, в това числе частния сектор, знаем, че има много работа. Трябва да се отвои бюджета. Имаме и още едно предложение в Комисията култура. Благодаря на колегата Макаван да създаде хуманитарен коридор, за да се осигури висше образование за бежанци от тези страни. Благодаря. Анкела Валина, една минута. Благодаря много. Добър вечер. Представете си собственото си дете, учещо се да стреля с действителна пушка, вместо да чете. За съжаление, Такава е действителността за твърде много деца по света. А, в Европейския съюз се прилага двоен решин. Има международни конфликти, пред които си затваряме очите, а също временно предоставяме хуманитарна помощ. Мисля, че трябва да е един от основните ни приоритети да се гарантира образование високо качествено образование и за момчетата и за момичетата. Опасявам се, че има опити да се манипулира използването на хуманитарна помощ, за да се подкрепят услуги от частния сектор. Това са средства, които са събрани от обществеността и правата на всички деца трябва да бъдат спазвани. Госпожа Киничи. Една минута. Президент. Благодаря. Образованието е изключително важен инструмент в страните, които преживяват криза и продължителна нестабилност. Децата са най-уязвимите, те са жертви на посегателство и на турмоз. Понякога криминални организации ги използват. Продължителните кризи могат да имат катастрофални последици за правилното развитие на децата и да създаде така нареченото загубено поколение. Образованието тук е много важен инструмент за превенция и защита за децата и има положителен ефект за дългосрочното им развитие. Децата, които са били отделени от децата си заради конфликт, или природни бедствия, имат особена нужда. Благодаря на комисията, но трябва да предприеме бързи действия да се разработи глобална стратегия за помощ, която включва образование за деца в извънредни ситуации. Благодаря. Госпожо, сега думата има Ели Шлайн за минута. Заповядайте. Благодаря. В момента сектора на образованието страда от недостатъчно финансиране, по-малко 2% глобалната помощ. Образованието трябва да бъде приоритет в този контекст и трябва да се осигури гаранция за децата в момент, в който са най-уязвими, както каза Линда Макаван. Училище им дава чувство за нормалност образованието не бива да се отлага за връщане за момента, в който ще се възвърне ситуацията към нормално, тъй като това води до бедност и в крайна сметка до радикализация. Образованието трябва да бъде в центъра на помощта и трябва да осигурим съгласуваност на различните политики. Достигна момента, в който ЕСА трябва да бъде основният донор и да осигури 4%. Благодаря на комисаря за хубавите новини, които ни даде. Това е хубав сигнал в рамките на изпълнението на целите, които приехме в Нью Йорк. Благодаря. Е, госпожо Шлайн. Думата има господин Франзулика. Една минута. Драги колеги, както каза Линда Макаван, образованието е фундаментално човешко право и правото на всяко дете, дами и господа за да можем да се ползваме от всички економически, социални и политически права, за да образованието е задължително. То е катализатор за развитие, то дава възможности за развитие в различни други области. Усилията в тази насока ще гарантират принципът за съгласуваност с политиките. Ще се спази. Съгласен съм, че трябва да се гарантира по-гарантиран отговор към потребност и образование. Европейския съюз трябва да работи с средите партньори, други донори, частния сектор и за да се подобрят възможности за образование за децата и младежите в ситуации на конфликт. Образованието е задължителна част от хуманитарният отговор. Всички фактори трябва да задължат, да засилят участието и ангажимента си и да гарантират, че има достатъчни средства. Благодаря. Благодаря, господин депутат. Последният. Господин Андрей Мамикинс. Благодаря, уважаеми колеги. Европейският съюз няма силна армия, за да може да решава конфликти в отдалечени точки на света, но Европейският съюз е най-големият е, доставчик на хуманитарна помощ и тази помощ в дългосрочен план дава по-добри резултати, отколкото използването на армии. Деца, които се обучават в ситуации на кризи, са нашето най-ефективно средство срещу тероризма и бедността. Една четвърт от децата са на възраст по-малко от 5 години. Тези деца са в ситуация на бягство и всичко това трябва да се коригира. Това не е нормална ситуация. Аз се радвам много за увеличаването на европейската хуманитарна помощ от 4,4 до 4,7 милиарда до 2020 година. 18 година. За да има повече ефект от тези дейности, Европейския съюз трябва да обедини усилията си. Трябва да правим всичко за бъдещето на нашите деца. Благодаря. Благодаря на господин депутата Мамикинс. Uh, from... Приемате ли въпроса синя карта? Заповядайте. Вие говорихте за деца в беженски лагери. Готови ли сме да изправим, да се изправим пред предизвикателството за образоване на децата в Европа? Може би имате уроци от своя опит. Благодаря за зададения ми въпрос. За съжаление обаче трябва да призная, че моята страна не може да се похвали с особено успешна интеграционна политика. Парадокс е, че ние в Латвия говорим за засилване на позициите на латвийски язик. През януари, когато бежанци ще бъдат прияти в моята страна, тези деца ще бъдат обучавани в рускоязични училища. Латвийските училища няма да дадат принос в тази насока, така че нямам добри новини. Благодаря, казва председателят. Интербалтик uh, диалог. Благодаря много за този интересен прибалтийски uh, разговор. Време е за спонтанните изказвания. Двама често изказващи се спонтанните изказвания оратори, господин Полчак и господин Мариас. Благодаря, господин председател. че отбелязахте, че е, съм активен в спонтанните изказвания. Нека да поздравя господин комисаря за постигнатия успех, защото този успех ще помогне да се премахнат е, бариерите пред младите хора, които им пречат да добият добро образование. Радвам се, че днес гласувахме по доклада на Рашида Дати, коя, който се занимава с образованието като начин за предотвратяване на радикализацията на младите хора. Образователната система играе основна роля, защото помага на децата да се интегрират в обществото, да разработят уменията си, критическото си мислене и подкрепям този доклад, защото той ще помогне за образованието и на децата, на беженците, идващи в Европа. Господин Мария си има думата. Благодаря, господин председател. Имайте предвид, че 65 милиона деца живеят в ситуация на нужда и 27 е, милиона не получават образование поради тежките условия на живот. Фактът, че толкова много деца нямат достъп до образование, показва, че се потъпкват е, човешките права в страните в криза. Това се отнася в по-голяма степен в Африка, в, забежанските лагери в Йордания, в Либия, на границата между Сирия и Турция. Липсата на образование е проблем и в развитите страни, например в Гърция, където има политика на економии и се съкръщава бюджета за образование. Освен това, Гърция в момента не предлага особено добри условия за живот на децата поради бедността. Повече от 55% деца се намират в условия на бедност. Така че ние приветстваме инициативите на комисията, които обяви господин Стилиани. Мадам депути Джули Уорд. Последният оратор е госпожа Джули Уорд Приемам вашето желание да се изкажете, но моля ви, следващия път дайте знак малко по-рано. Благодаря много, че ми давате възможност да се изкажа. Исках просто да кажа нещо за ролята на неформалното образование за тези деца. Много често, всъщност, неформалното образование може да помогне изключително много. Това са хора там на място, това са хора, които им стават близки, много често те успяват да създадат доверие е, у младите хора. Ролята на спортните организации трябва да се включи тук и на, на преподаващите изкуства, които могат да помогнат на децата да развият своята е, идентичност, да решават проблеми в е, тежките ситуации, в които се намират. Благодаря, госпожо Уорд. И накрая, от името на Европейската комисия ще се изкаже господин Стилия Нидес. Заповядайте. Благодаря ви много, колеги, за тази изключително важна дискусия. Внимателно си отбелязах вашите коментари и предложения, включително и последното изказване за неформалното образование. Разбира се, ние говорим и за дистанционно обучение и вече обсъждаме някои инициативи за деца беженци от Палестина. Благодаря ви много за дискусията. Благодаря за отличното сътрудничество в тази област. Искам да се спра само на два въпроса. Първо, неформалното образование, което е практическо решение в изключителни обстоятелства в страни, където капацитетът за предоставяне на образование е, е недостатъчен. Ливан е една такава страна. Посетих региона наскоро преди няколко дена и видях практическата ценност на такива альтернативни механизми на място, особено в е, долината Бигар. Неформалното образование е необходима първа крачка за интеграцията на деца и дори на възрастни към формалното образование, на възрастни, които на, е, са напуснали училище много отдавна или деца, които са напуснали училище много отдавна, това може да е, е случая на деца, активно участващи в конфликти в Африка и Близкия изток. Второ, по темата за свързване на помощта за спешни случаи с помощта в дългосрочен план за рехабилитация и възстановяване – Е, действително, това е много важно предложение и се радвам, че го споменахте и че го обсъждате в подробности в резолюцията. Образованието изисква дългосрочен план, дългосрочна перспектива, нещо, което помощта за спешни ситуации не може да предостави. За това работим за постигане на е, възможности различните ни инструменти да се допълват взаимно. В е, точки като Африка и Близкия изток разполагаме с много инструменти, при които това вече е възможно и има вече няколко случая, при които деца, обучавани в програмата Children of Peace на Европейския съюз, след това са били прехвърлени в дългосрочни програми за обучение, подкрепени чрез помощта за развитие. Още нещо за ангажимента на частния сектор. Знаете, че има страни, които разполагат с много пари, например страни от Персийския залив, но не ги предоставят за тази конкретна цел, именно за предоставяне на образование в е, извънредни ситуации. Мисля, че е крайно време да работим за създаване на един нов глобален инструмент, глобален фонд, който да се надяваме ще успее да се възползва от тези средства, идващи от частни инвеститори, за да може да се променят нещата и да се намерят решения на място. Това не е спор между публичния и частния сектор. Говорим за нещо надхвърлящо това противопоставяне. Още нещо. Нека да ви благодаря за лидерската роля. Особено на колегите от Комисията по развитие на Линда и други колеги. И се надявам, че ще продължим да работим заедно. действителното практическо въздействие на тези инициативи за образование в извънредни ситуации са много важни. Важно е хората да виждат действителната полза на място. В лагерите, включително и в рамките на Сирия. И това ще бъде следващата ми инициатива да намерим решение за образование в спешни ситуации в регионите около Халеп. Благодаря много за сътрудничеството. Благодаря много, господин комисар. Получихте аплодисменти и то съвсем заслужени. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря и на преводачите.